Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Уважаеми колеги, дами и господа, Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Ако обичате, заемете местата си. Имам съобщение за вас. Президент Назабаев от Казахстан и президент Барозо на 9 октомври в Брюксел заедно се споразумяха по споразумението за сътрудничество. Ще получим проекта, четвъртия проект, на споразумението. Ще го получим още тази година. И трябва да го одобрим. Това ще е заключителен протокол към споразумението. Това означава, че трябва да сме се запознали с материята, тъй като в крайна сметка още през 2012 година дадохме нашите препоръки на госпожа Ештан. Така че ще анализираме текста. Имате ли възражение против протоколите? Няма. Добре. Тогава преминаваме към споразумението за асоцииране с Молдова. Предлагам ви да променим точка четвърта и пета. Имате ли възражения? В последствие ще обсъдим и резолюцията. Докладчикът има думата. Господин председател, колеги, Искам да ви помоля за подкрепа за споразумението. Става дума за съвета на за резолюцията на съвета за споразумението между Европейския съюз и държава, държавите членки и Република Молдова. Мисля, че ние може да подкрепим тук това законодателно предложение. Препоръката ми е да го подкрепите и да гласувате за. Добре, казва председателят. Преминаваме към законодателната резолюция. Гласуваме с да, не и възража, въздържал се. Ще гласуваме електронно, ако обичате. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. И така, договора за асоцииране с Молдова е прият с 44 за, 3 против, без въздържали се. Поздравление за докладчика. Надяваме се на добро сътрудничество с Република Молдова. Ние ще я подкрепиме в нейните усилия за напредък. Преминаваме към следващата точка. Господин Пленкович ще поеме председателството.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 con el параграф 1. Преминаваме към изменение 1. Ще гласуваме компромис 2 от параграф 1. primero el voto, voto electrónico, ¿no? Disculpen, pero es mi primer voto y... No, Con la mano. Извинявайте, това е първото ми гласуване. Ще гласуваме с ръка за, против. Прието е. 25 падаш, 26 също, 27 също, 28 също, 29 също, 30, 32. Сега гласуваме 31. За. Прието е. 33. За. Против. Пада. 34. За. Против. Има Осно изменение, първата част за прието е. Втората част за против, отхвърлено. 35. Отхвърлено. 36 Край на гласуването. Отхвърлено е. 29 против, 26 за. Сега няколко изменения падат и отиваме на компромис 3. Гласуваме с ръка, моля, за. Прието е, нали така? А нека повторим, ако обичате. Извинявайте, за първи път водя гласуване. А, за. Против. Въздържали се. Прието е. 139 падат, 45. А, гласуваме 400 за, против. Прието е. 41 моля, за, против. Отхвърлено е. 42 за, против. Отхвърлен. 43 за. Против. Отхвърлено. Е, още веднъж, моля. Вотамос. Ще гласуваме електронно, ако обичате. aprobado. ¿no? Se aprueba. Прието е. А, моля ви, вдигайте ръце, за да мога да ги виждам. Сега, 44-то за. Против. Прието е. 46-то. Първа част за, против, прието. Втора част за, против, отхвърлено. 47 за, против, отхвърлено. Нека проверим електронно, моля. Cerramos la votación. Край на гласуването. Прието е 48 за, против добре. 49 за. Против. Прието. Искате да проверим? Добре. Ya, se cierra la votación. Bueno, tenemos falta. ¿Cuántos son? Falta uno. Ahí está. 58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 I wish to support the amendment presented by Mr. Preda and Mrs. McAvey, and I ask you to vote in favour. I mean, the compromise approved. Thank you. Да го подкрепите и вие. Това е изменение 73-то. Апелирам, значи, към колегите да го подкрепят. И е така гласуваме за, против. Ще гласуваме електронно, моля. Гласувайте сега. Continuamos. <clears throat> La 74. Votamos a favor. Прието е. Сега 74-то. За, против, прието е. 75-то. За, против, прието. Компромис 8. За, против, прието. 76 допада. пада. Гласуваме 80-то. За. Против. Ще проверим. Моля, гласувайте електронно сега. Рамош. Край на гласуването. Прието. 81 за. Против. Прието е. Компромис 7 за. Против. Добре, преминаваме към девето. За, против, прието. 91 за, против, прието. 97 за, против, отхвърлено. 98 първа част. Не, не, гласуваме втора част. За, против. Още веднъж, моля, гласуваме втора част. За, против. Отхвалено. 99. За, против. Прието. Не, пада, пада, отхвърлено е. Четвърто за, против, отхвърлено. Пето за, против, отхвърлено. Шесто за, против, прието е. Седмо за, против, Отхвърлено. Осмо за. Против. Прието. 9. за. Против. Прието. Десето за. Против. Прието. 11 за. Против. Прието. 12 за, против, прието е. 13 за, против, ще проверим 13. Моля, гласувайте електронно. Aprobada. Vamos a la... Прието е. 14 за. Против. Отхвърлено 15 за. Против. Коментар без микрофон. гласуването. Прието. Така, 16 За. Против. Прието. Ще проверим. Ще проверим 17-то. Гласувайте сега, моля. По 17-то. 16. 16, sí, ya lo había dicho. Eh, Cerramos. Pasa. Прието. А сега 17 за, против, прието. Компромис 1 за, против, прието. Всички останали падат. Отиваме, стигаме до 22. За, против, пада, отхвърлено, 23 за, против, Прието е, мисля. 24 за, против, отхвърлено. Първо за, против, прието е. Изменение второ за, против, прието. Трето за, против, прието е. И сега становището, параграф 1 за, против, прието, становището на инта, инта 2, то пада, трето за, против, прието е. Четвърто за, против, прието. Пето за, против, пада, е отхвърлено. Шесто за, е, ще проверим. Проверяваме пето. Инта пето. Faltan tres personas, 60, cuatro personas. Tres personas. Cerramos. Decae. Отхвърлено е. Инта 7. За. Против. Отхвърлен. За. Против. Отхвърлено. Ще проверим Инта 7. Инта 7 ще проверим. Паса. Край на гласуването. Приета е. Инта 6. Прието е. Инта 8 за. Против. Прието е. Инта 9 за. Против. Прието е. Инта 10 за. Против. Прието е. А сега ще гласуваме електронно по целия текст. Моля, гласувайте. Приете текстът. Hemos acabado con los votos. Discúlpenme, pero era mi primera vez. La próxima es mejor, seguro. Извинявайте, казва председателя, това беше първото ми гласуване. Надявам се втори път да се справя по-добре.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 Vamos a empezar en un minuto. Ще след една минутка. Наш гост е министъра на правосъдието на Грузия. Моля да запазите тишина в залата. por favor. Моля да заемете местата си. vamos a tener un intercambio de puntos de vista con la señora Tea. Ще имаме обмен на мнения с госпожа Тея Цулокияни, министър на правосъдието на Грузия. За мен е огромно удоволствие да я приветствам с добре дошла. Госпожо министър, нашата парламентарна комисия преди една година се срещна с вас. Тогава вие ни информирахте за програмата на грузинското правителство за реформа в областта на правосъдието. Вие подчертахте също проблема с безнаказаността. През юни Грузия и Европейския съюз подписаха споразумение за асоцииране, ратифицирано от вашия парламент. Постигнатия напредък по хармонизирането на визите, както и програмите по правата на човека. През юли на настоящата година се срещнахме с господин Томас Хаманберг, който отговаря по въпросите на правата на човека и конституционната и правна реформа като специален съветник в Грузия. Грузийското правителство взема суверенните си решения, но през последните месеци забелязваме, че има някои обвинения, отправени срещу бивши политици, като господин Сакашвили. Ние вярваме в правосъдната система на Грузия и считаме, че вие ще гарантирате справедлив процес, за да се установи дали господин Саакашвили и други политици са действително виновни или не. Ние вярваме в нашите приятели, приветстваме ви с добре дошла и ви даваме за 10 минути да ни запознаете със състоянието на правосъдната система във вашата страна. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, за мен е удоволствие, че мога да говоря пред Комисията по външните работи на Европейския парламент днес. Това е също голяма възможност да направим равносметка за амбициите на Грузия за отношенията и с Европейския съюз. Преди една година аз бях тук и ви запознах как Грузия ще осъществи реформите, която ще доведе до трайни промени, които няма да бъдат променени от което и да е правителство, което ще управлява в бъдеще. Благодаря за подканата, която ми отправи господин Брок, да ви посетя отново днес. Насърчително е, че имаме възможност да обсъдим с вас нашите реформи свързан с прилагането на споразумението на споразумението за асоцииране, плана за либерализиране на визите и други аспекти. Това е процес, който е взаимна полза и за двете страни. Споразумението за асоцииране с Грузия Прилагайки това споразумение, ще се намалят границите между нас, ще има по-приобщаващи институции, допълнителна консолидация на демокрацията в Грузия. Грузия ще стане една по-стабилна държава, ще се превърне в пример за стабилност в по-широкия регион, където има сериозни проблеми от източна Украина до Ирак и Сирия. Правната и съдебна реформа засилва сигурността и стабилността в Грузия, както и международния правен ред. В моменти, когато успехът на европейския проект по вътрешни причини е поставен под въпрос от евроскептиците, Грузия продължава да се интересува това е Грузия е добър пример. Ние искаме реформите в страната да са необраз... необратими, да можем да изпълним поетите ангажименти, особено като наблягаме на политиките за доброто управление, върховенството на закона, спазването на правата на човека, без да оставяме никакви съмнения за правосъдната ни система и съдебните процеси в страната ни. Беше направена значителна стъпка напред към политическо асоцииране и економическа интеграция с Европейския съюз, така че Грузия да се превърне в държава членка без да е такава. Чрез временното прилагане на споразумението на асоциирани от септември 2014 година, голяма част от политиките на Европейския съюз, стандартите, регламентите вече са част от правното ни политическо пространство и ние ще продължим реализирането на широкофантни реформи. Ратифицирането на споразумението не беше крайна цел, а, а само началото на един процес, който ще доведе до една функционална институционална а, демократичност а, в а, Грузия. От наша страна ние създадохме необходимите институции, нужната рамка. Правителството подобри механизмите за вътрешна координация, разработи национален план за действие за прилагането на споразумението за асоцииране и тригодишен план за действие, свързан с задълбоченото и всеохватно споразумение за свободна търговия. Сега ще се спре на процеса на реализиране на споразумението за асоцииране. Ние сме поели ангажименти към Европейския съюз и държавите членки Ние прилагаме принципите на диференцирания подход и на повече срещу повече. Преминахме към първият етап на осъществяване на процеса на либерализация на визовия режим и това е много обещаващо. Миналата година аз казах, че ние искаме своевременно да реализираме плана за действие и сега мога да кажа, че ние сме изпълнени основните изисквания на първият етап и преминаваме към втория етап от реализиране на приоритетите, които сме си поставили. Ние разчитаме на вашето решение да се премине към втори етап на реализиране на плана за действие за либерализация на визите с Грузия. Безвизовия режим с Европейския съюз има важно политическо измерение. Знаете, че това ще направи грузинските паспорти по-привлекателни за онези граждани, които живеят сега на окупираните територии including democracy, the rule of law, good governance, transparency. Спазването на правата на човека са важен етап за предвижване напред на процеса на реформи. Изборите. През 2012 имахме парламентарни избори през 2013, президентски, за местно самоуправление също през 2013. Ние раз... разделихме държавната машина от партиите и няма такова сливане сега на държавата и на управляващата политическа партия. Благодарение на ЦИК, както и на междуинституционалната група, която председателствах, вече нямаше възможност да се налага ненужен натиск върху процеса за провеждане на изборите. И ние се гордеем с факта, че сега в Грузия стандартна практика е да се провеждат свободни и честни избори. Съвета на Европа излезе с изявление с оценка на изборите и тази оценка е изключително положителна. Относно реформата в правосъдието. Целта ни е да имаме функционираща демокрация в Грузия, да има отговорност, подотчетност и за нас, за нашето правителство и Министерството на правосъдието на грузенето на реформата в съдебната област е виш приоритет. Сигурно ще си спомните, че аз обясних миналата година пред вас, че Първите реформи бяха деполитизирането на Висшия съдебен съвет, примахването на аутсайдери от съдебната система, освобождаването на съдебната система от външен натиск и създаването на една система, справедлива система за оценка на съдиите, гарантиране на независимостта на системата и на съдиите. Ние преминаваме към третия етап на реформи, оценката, на която ни е дадена за действията, които предприемаме в тази област е изключително положителна. Имаме отправени препоръки които ще отчетем на следващия етап и от Венецианската комисия. Гарантира се независимостта, отчетността на системата. Има също гаранции за независимостта на юристите. службите, свързани с местата за лишаване на отговорност, сега се отчитат пред парламента. Целта ни е да подобрим независимостта и безпрепростността е, и освобождаването от политически натиск на прокуратурата в Грузия. Преди министърът на правосъдието имаше и някои правомо... прокурорски правомощия, сега а, това не е така. От година и половина министърът на правосъдието а, не може да се намества по отделни наказателни дела, въпреки мога да разговарям с, министър, с главния прокурор и прокуратурата за да бъдат давани основни насоки, особено по въпроси, свързани с правата на човека. Принципа на равнопоставеността беше проблем за дълго време в Грузия. Аз съм работил в Страсбург, в съда там и знае, че имаше възражения срещу правораздаването в Грузия. Ние предприехме сега мерки през юни 2013, които гарантират качество на съдебните процедури по наказателно-правни дела прокурорът сега е само една страна по дадено дело. Чрез внесените изменения ние примахнахме и а, възможностите прокурора да а, има по-силни позиции, отколкото а, защитата. Сега и двете страни са равни в съдебната зала. Също вземането на съдебни решения чрез използването а, на а, no... на съдебни съседали, съдатели. Ние сме а, прилагали тази възможност за много кратко време между 18 и 21 година но сега смятаме да разширим използването на съдебните заседатели в системата много по-широко. Миналата година ви обещах да осъществим реформа в постигането на предварително съгласие, предсъдебно решение и днес сме предприели вече сериозни стъпки. Имаме един надежден, доброволен процес на постигане на извънсъдебно решение. Въведохме също възможността за протокол. Изготвя се протокол от прокуратурата в случаите, когато се постига такова предварително съдебно решение. Ние прилагаме европейските съвременни стандарти за правата на засегнатите лица както и най-добрата международна практика в това отношение, са вече част от законодателството в Грузия. Ние стъпихме върху директивата на Европейския съюз от 2012 година за защита на жертвите от престъпления. Ние подсилихме действията за борба срещу корупцията, ние знаем, че, знаете, че имаме партньорство, свързани с въвеждането на високо стандарт, високи стандарти за прозрачност и добро управление като цяло. През август 2014 Грузия беше избрана е, за член на комитета на ОГП. също се дава възможност за участие на гражданското общество. Сега искам да се спра на закона за свобода на информацията. От септември 2013 се изисква предоставянето на информация по електронен път. Целта е функционирането на държавните структури да стане по-прозрачна и да спазваме международните стандарти, свързани с свободата за предоставяне на информация. Ние искаме също, като част от реформите, да подобрим защитата на лицата, които подават сигнали за нередности. Министерството на правосъдието е, изготви проекто промени в съответния закон правата на човека. Както беше споменато от уважаемият председател, първата стратегия и план за действие на Грузия в това отношение бяха прияти от парламента през април 2014 и, 2000 и, и юли 2014 съответно. ние включихме международни агенции, държавни и неправителствени организации в изготвянето на текстовете. Освен това, ние държим и на работата на омбудсмана и високо ценим работата на специалният съветник по въпросите на правата на човека, господин Хаменберг. През май 2014 беше прият закон, който защитава лицата срещу всякакви форми на дискриминация, както в частния, така и в обществения живот. Всяка форма на дискриминация съгласно този закон, независимо дали е пряка, косвена или множествена, е забранена по закон. В заключение ще ви дам малко информация за жалбите подати от грузински граждани през последните 5 години към Съвета на Европа за да прецените в каква степен те вярват на правната система на Грузия, как това се е повишило. Около 200 са жалбите през първата част на 2010 година, 2011 и 2012 година. Миналата година имахме само 79 жалби, а тази година, първата половина, имаме едва 50 такива. Това са лица, които се обръщат към Съда по правата на човека в Страсбург, тъй като не намират решение на своите правни въпроси в Грузия. Така че състоянието на системата в Грузия е добра добро, тя се развива, ще има допълнително подобрение. Ние очакваме вашите препоръки и аз с удоволствие, разбира се, ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря за вниманието. Muchas gracias, señora ministra. Ahora vamos a tener un pequeño debate con usted. Председателят, благодаря госпожо министър. Сега предстои кратка размяна на мнения с вас. Давам думата на господин Манютис, нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, за мен е чест да ви приветствам с добре дошла в Европейския парламент на заседанието на Комисията по външни работи. Държа да отбележа, че в момента тук сред нас са наши добри приятели. Разговаря с госпожа министъра в Тбилиси в рамките на проучвателна мисия, проведена през септември на територията на страната. Участвах в тази мисия, за да се запозная на място с положението там. Към момента Грузия върви по път, по който тръгна и моята страна Латвия през 1995-та година, когато подписахме споразумението за асоцииране. Няколко години по-късно, през 2004-та, се присъединихме към Европейския съюз. Грузия прави всичко, което е по силите си и наистина постига бързи, качествени подобрения на ниво съдебна власт – въпреки противоречащите си становища сред политическите среди в Грузия, международните наблюдатели установяват подобрения на ниво съдебна власт. Подобно на вас, и аз съм чувал за случаи на така нареченото избирателно правораздаване в Грузия. При все това не можем да отречем постигнатия там напредък на ниво съдебна власт. Грузия госпожи и господа, не е страна, която просто е така изневиделица е поставила началото на процес на европейска интеграция. Не. Грузия е държава, която едва преди 6 години участваше във въоръжен конфликт. Територията на страната продължава да е разделена. Моята политическа група, групата на социалистите и демократите, не може да отрече, че териториалната цялост на Грузия е въпрос от основно значение и цел, която ние ще продължаваме да отстояваме. А що се отнася до съдебната власт, трябва да предоставим помощ на Грузия. Помощ, която се изчерпва не само с красиви фрази или с сочене на пръст – Всичко това, което сподели с нас госпожа министъра, е постигнато в резултат от усилията на група хора. Факт е, че грузинските съдилища са независими. Доколкото това е възможно в държава, където е установено върховенство на закона. Данните от социологически проучвания показват, че въпреки разминаващите се виждания, грузинските граждани проявяват доверие към съдебната власт. Това доверие се увеличава с всяка изминала година. Можем само да поздравим Грузия с постигнатото. Докладът на господин Томас Хамерберг, постигнатото от него, също трябва да бъдат отчетени. Мисля, че той оказа голяма помощ на Грузия. Няма да отнемам повече от времето ви. В заключение ще споделя опита си от Тбилиси. Там се срещнах с представители на целия политически спектър, в това число и с представители на опозицията, партията на бившия президент Саакашвили. Зададох им следния въпрос. Твърдите, че действащата към момента система е погрешна. Противопоставяте се като политици на тази система. Защо тогава Саакашвили не успя да откликне на искането да даде показания, да предостави информация. Никой не можа да ми отговори на този въпрос. Това само по себе си означава немалко. Благодаря още веднъж. Госпожо министър, още веднъж ви приветствам с добре дошла в Европейския парламент. Благодаря, казва председателят господин Пленкович. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, госпожо Цолокияни, за прегледа, който направихте на постигнатото от Грузия в рамките на усилията и за европейска интеграция и за реформиране на съдебната власт. От името на ЕНП мога да кажа, въпреки че нашия докладчик не е сред нас, че сме изключително удовлетворени от сключването на задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия. Смятаме, че то ще подпомогне Грузия по пътя към демократични реформи, към консолидиране на цялостния процес на доближаване до Европейския съюз. Приветствам също така мирния преход във властта, извършен през 2012 и 2013 като се има предвид, че вие самата сте била член на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, имам към вас въпрос във връзка с последната резолюция на Парламентарната асамблея на съвета на Европа, визираща функционирането на демократичните институции в Грузия. В нея се отбелязва, че въпреки постигнатия значителен напредък, цялостният процес е опорочен от наказателното преследване, възбудено срещу почти цялото бивше правителство. Това поставя под въпрос функционирането на правораздавателната система. Както знаете, в миналото се говореше за селективно, избирателно, извинете, правораздаване, за политизиране на системата на съдебната власт, не само що се отнася до бившия президент Саакашвили, но и що се отнася до други високопоставени длъжностни лица. Задавам ви този въпрос, тъй като в рамките на реформата на съдебната власт трябва да се вземе предвид, че политическият процес е доста обтекаем. Днешната управляваща партия утре може да е в опозиция. За да се промени цялостната политическа обстановка, са необходими време и големи усилия. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Jurek. Благодаря, господин Журек. Благодаря. Госпожо министър, позволете ми първо да ви поздравя. През изминалите 25 години в Грузия бе изградена държавност. Много от нас знаят колко е трудно да се установи държавност, да се изгради държава. В Грузия този процес допълнително се затруднява от факта, че страната не бе суверенна държава, бе съветска република. Изграждането на функционираща държава, на функционираща демокрация изисква минимален обществен консенсус. Във връзка с това сме загрижени във връзка с действията на бившата управляваща партия и на бивши полити... на политици, бивши членове на правителството. В света след Съветския съюз можем най-добре да разграничим демократичното от недемократичното управление, като разгледаме процеса на преход в властта. Извършеното конфискуване на имущество не е основателно. То не е нищо друго, освен репресивна мярка – Става дума не само за отношенията между Грузия и Запада или между Грузия и Европейския съюз. Разбира се, подпомагаме процеса на демократизиране в Грузия, но Страната се нуждае и от силен обществен консенсус, а подобни политически действия се отразяват неблагоприятно върху този процес, отразяват се неблагоприятно върху грузинската кауза. Господин Остревичиус. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря ви за изложението ви пред нашата комисия, в което се спряхте върху реформата на съдебната власт в Грузия и извършването на други реформи, насочени към установяването на върховенство на закона. Много е добре да се провеждат такива открити размени на мнения. Въпросът ми е свързан с прилагането на реформите, за които отговаряте. Запознах се с оценката на независимостта на съдиите и на съдебната власт в Грузия. Във връзка с това възниква въпрос за независимостта на следващото поколение съдии. То е важно с ог... Тя е важна с оглед на предстоящите промени на ниво съдебна власт. Имам предвид са ти завършили образованието си в западни университети, които след това се завръщат в Грузия, за да служат на страната си. Реформите се свеждат до прилагането, а прилагането е зависимо от наличността на бюджетни средства какви бюджетни средства са предвидени за реформите на съдебната власт и реформите за установяване на върховенство на закона. Особено като се има предвид, че част от това финансиране се предоставя от Европейския съюз. Достатъчно ли е то според вас? В каква степен отговаря на потребностите на Грузия? Председателят, благодаря. Госпожа Бриголе. Уважаема госпожо министър, госпожо посланник, за мен наистина е удоволствие да ви приветствам с добре дошла тук в Европейския парламент. Аз съм член на парламента от Латвия, така че наистина разбирам през какво минавате в момента. То не отдавна нашата страна бе подобна на Грузия. Сега сме членове на Европейския съюз. Грузия също е отправила поглед към Европейския съюз. Според мен, Съюзът трябва да предостави на страната максимална подкрепа чрез консултации и чрез предоставянето на ресурси, когато това е необходимо. Същевременно трябва да сме наясно, че установените от времето на Съветския съюз структури са много далеч от демократичните структури. Не можем да очакваме от Грузия да е на едно ниво с други установени демокрации. За целта е необходим много дълъг процес. Латвия проследи процеса на изборите в Грузия. Бяхме много загрижени във връзка с резултатите от тези избори, но се убедихме, че те бяха проведени по демократичен начин и че бяха много добре организирани. Уверени сме, че ще доведете до успешен край реформите си. Мисля, че сте поели по правилния път. На Европейския съюз се пада отговорността да ви подпомага когато това е необходимо. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря ви за изложението. Мога да кажа от наше име, че ще бъдем ваши приятели и ще ви подкрепяме. Благодаря ви. Господин Месерик. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, високо оценяваме това, че се отзовахте на поканата ни. Високо оценяваме това, че редовно контактувате с нашата комисия. Аз също съм от страна от Източна Европа, от Унгария. Разбираме какъв е, какви са проблемите свързани с политическия, економическия и социалния преход. Когато тези три вида преход се извършват едновременно, процесът никак не е лесен, а в Грузия е много по-сложен от този в Унгария. Приветстваме стремежа ви към европейска интеграция. Приветстваме това, че се придържате към европейските ценности. В нашата страна ние също се опитваме да ги спазваме, въпреки че понякога се натъкваме на проблеми. Приветствам Грузия, приветствам вашата администрация за провеждането на един сложен и изключително успешен процес на политически преход. Единствен по рода си процес в региона, в рамките на който бяха извършени промени на ниво правителство и на ниво конституция. Това е един много сложен процес, за който ви приветствам. Иска ми се да изтъкна един аспект, който води до проблеми в много други страни в преход. Имам предвид предотвратяването на корупция и ограничаването на корупцията като явление. Това е проблем в целия регион на Източна Европа. Иска ми се да знам дали сте разработили планове за предприемането на по-строги мерки за борба срещу корупцията на високо равнище. Опитът в нашите страни показва, че именно корупцията на високо равнище подрива устоите на парламентарната демокрация. Разработили ли сте планове за съобхватни мерки за борба срещу корупцията на високо равнище? Благодаря. Казва председателят. Също бих искал да ви задам въпрос, госпожо министър. Нека изтъкна, че за нас Грузия е много важна страна, тъй като е близо до Европейския съюз. Преди всичко тя е близо до Турция и до Русия. Това е важен регион, тъй като през него преминават тръбопроводи. Трябва да помислим също така и за етническия и религиозния аспект. Грузия трябва да гарантира баланс в много важен момент – Смятам, че реформите във вашата страна са поели в правилната посока, но какво предприемате, за да гарантирате необходимия баланс? Последният ни оратор е госпожа Ири. Госпожо министър, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Ще се спра върху нещо, което казахте вие, а именно, че Грузия излезе на важен нов етап, тъй като проведе първите свободни демократични избори, тъй като гарантира мирен преход в властта. Това е постижение единствено по рода си в региона, постижение, което вече не може да бъде поставено на карта. Няма да позволят да бъде поставено на карта грузинските граждани. В областта, за която отговаряте вие, съдебната власт. За съжаление, бившето правителство остави много нерешени проблеми, така че на плещите ви ще падне много голяма тежест. Как ще гарантирате устойчивото провеждане на реформата на съдебната власт? Не само чрез постигането на мнозинство в парламента, а и чрез гарантирането на участие на цялото общество, чрез мобилизирането на положителните сили на ниво опозиция. Госпожо министър, казва председателят, имате думата за отговор в рамките на 10 минути. Благодаря. Среди превода искам да кажа, че може би ще премина на френски ако имам проблеми с английски. Сега, за изборното правосъдие. Това е нещо, което се чува много често. В Грузия, в Штатите, в Брюксел. Непрекъснато чуваме от приятелите на Грузия тази термин. Това за мен е термин с особено значение – Това означава, че приятелите на Грузия следят развитието на ситуацията в страната. Това са страни, които са подкрепяли Грузия, Грузия е, правителството, народа на Грузия. Това са хора, които са загрижени за реформите, които ние провеждаме вече от две години. Приятелите на Грузия разбират, че зад висящите наказателни дела против високопоставени политици, включително и министър-председателя на Грузия, бившия министър-председател, има, има факти, има съмнения. Никой не може да каже днес, че в тези наказателни дела няма, няма факти, няма покритие. Има много факти, които будят загриженост. Например, бившият президент на Грузия. Ще ви дам съвсем кратко описание на казуса. Бившият президент Църквашвили е обвинен в е, <clears throat> накърняване на независимостта на медиите. Е, през 2007 година имаше мирна е, демонстрация, той употреби насилие. Имаше проблем с депутата, с един от депутатите. Това са обвиненията срещу бившия президент на Грузия. Той преди два дена публикува нещо на Фейсбук. Той призна, че той и неговото правителство не са били в състояние да гарантират независимостта на съдебната система в Грузия и това за мен е голямо облегчение, защото грузинците имат нужда от признание. Те трябва да чуят от своите бивши управници, че наистина е имало грешки. Мисля, че този вид признание могат да ни помогнат да помирим враждебните групи в нашето общество. От една страна имаме 20 000 жертви, които са отправили <clears throat> жалби заради отнемане на отнемане на собственост, мъчения, затваряне без повод. Тези жертви съществуват, жалбите съществуват. Вие споменахте моят, моя бекграунд. Аз получих образованието си във Франция. Аз работех в Франция, в Съда за по човешките права и зная какво означават правата на жертвите, правата на човека. Никой не може да отрече, че в тези наказателни дела, за които говорим толкова много днес, никой не може да отрече фактите в тези дела. Никой не може да отрече, че Министерството на правосъдието и аз самата правим всичко, което е възможно за реформиране на съдебната система. Така че всеки обвиняем, включително и господин Съркашвили, да имат всеки а, обвиняем да, да има честен процес. Какво може да кажем на жертвите? Не може да им кажем, забравете какво се случи. Аз като министър на правосъдието не мога да кажа това на жертвите. Жертвите трябва да знаят <clears throat> какво се е случило. Трябва да знаят истината. <clears throat> Делата, които не са разследвани, те трябва да бъдат, те трябва да бъдат разследвани, те, те, хората трябва да получат правосъдие, особено когато има престъпност, когато има убийства. Тези казуси съществуват. Аз разбирам вашите въпроси и препоръки. Те почиват на вашите възприятия Мога да кажа, че работя за укрепването на позицията на съдиите. Съдиите са независими. Те не зависят е, от изпълнителната власт, не зависят от мен. Министерството на правосъдието се занимава с законодателна дейност, така че всеки обвиняем има право на адвокат на защита на своите права. Има дефицити, на тях ще се спра по-късно, но нашите реформи бяха успешни, защото днес в един грузински съдя, включително и в много сложните случаи, може да се съмнява, позволява си да се съмнява. И това е революционно постижение, поне за мен. В миналото никой съдя не би се осъмнил, когато е, случаят е чувствителен или пък когато е замесен бил високопоставен политик. А сега имаме този принцип на съмнението благодарение именно на приложените реформи. И така, създаването на тази система дава възможност на всеки обвиняем, включително бившия президент на Грузия, да има един честен процес. Това е единствения метод за мен да се подобри възприятието на нашата съдебна система. Така мога да ви убедя, уважаеми депутати, че може да има доверие в съдебната система на Грузия, че на съдиите може да се вярва. Сега за резолюцията. Да, аз работих за тази организация. ПАСЕ. Е, е, работих за тази организация 10 години, след което навлязох в политиката на Грузия. Тази резолюция показва едно нещо, а именно, че опози... Груз... грузинската опозиция направи всичко възможно, за да подкопае доверието което можеха да имат членовете на ПАСЕ в своите докладчици. И това беше доста успешно. Грузинската опозиция успя да подкопае доверието на членовете на пази в собствените им докладчици. И това не е добра новина за мен, защото като бивш служител на тази организация, аз а, съм много загрижена за това, за имиджа на тази организация в Грузия. Ние си спомняме, че същият метод бе, използвана, бе използван и при предишната опозиция и когато бяха критикувани, те бяха наречени руски агенти. Това бяха, бе казусът на господин Хамър, Хамърбърг, предишното правителство, т.е. всеки, който критикува предишното правителство е руски шпионин. А при нас нещата са различни всеки съвет тук в тази сала или от извън, всяка препоръка е много ценна за нас и ние слушаме внимателно. Така че това е, е нашето правителство по стил много се различава. То е ново правителство. Сега за конфискациите на имуществото. Нека да ви кажа, че вие че вашата информация не е надежна. Това, което сте разбрали, не е така. Информацията ви не е вярна. Няма такава мярка за конфискация на имущество. Няма такова решение. Въпреки това има решение от август 2014 година. Това е съдебно решение, което аз няма и да се опитам да критикувам в което грузински съдя реши да замрази е, определено количество имущество. Вие ще сте се съгласите с мен, че е, конфискацията е различна от замразяването на активите. Замразяването означава, че е, семейството на Шаркасвили не може да продава е, това имущество. Аз мога да ви представя списък на това имущество. Това не е проблем. Това са... Това е имущество, което Съркашвили е придобил от 2009 година. Защо? Защото нерешените дела, висящите дела, засягат периода 2009-2012 година. Е, всичкото имуществото, което той е придобил преди 2009 година, не се пипа. Така че, когато става дума за подбор на думи, би трябвало да човек да е много внимателен, защото в правен контекст конфискацията означава нещо съвсем различно. Така че, вашата информация, сме да твърдя, е погрешна. Okay, um, my ambassador is ordering me to finish, so... I... Аз получавам знак да приключа. Продължавам на френски. Аз а, а, говорих за погрешната информация, която понякога получавате тук в Брюксел от а, бившото правителство. А, Разбира се, може да получавате информация от всякакви източници, за да сте сигурни, че имате различните гледни точки, но трябва да сте много предпазливи относно информацията, която се подава. Грузинското правителство разглежда с известно безпокойство по какъв начин тази информация достига до вас. Аз бях в САЩ, там бях на официално посещение, за да говоря за реформите и да започнем реализирането на различни съвместни проекти за реформа в областта на съдебната система. И виждаме, че бившото правителство, което сега е в опозиция, се стреми да създаде паралелни държавни структури, да имат нещо като посолство, което да наричат Можестен тръст и да пътуват, за да доказват, че Грузия е стъпила на погрешен път. Искам да ви уверя, че ние не сме на грешен път, ние сме на верния път. И от ваша страна ние се нуждаем от подкрепа внимание към всяка от нашите реформи, всеки наш акт, както и съвети. Съветите са нещо, което ние приветстваме. Това е нещо, което считаме за много ценно в моята работа. Съветът, комисията, различните комисари могат да ни дадат такива съвети и те ще са ни много ценни. Това ще ни позволи да се движим във вярната посока. Благодаря ви, че ме изслушахте. Разбира се, аз не можах да ви дам цялата информация, която можех да предоставя поради липса на време, но се надявам, че по друга форма, при други случаи, ще имам възможност да ви предоставя нужната информация за реформата, за държавното строителство, в което участвам заедно с другите членове на нашето правителство. Ние имаме една единствена цел, а именно да не оставаме прекалено дълго на власт, за да не забравим демокрацията защото демокрацията се нуждае от промени през 2016. Може би сегашната опозиция ще дойде на власт. Защо не? Има действащи институции. И аз не бих искала грузинската държава никога повече да не зависи само от личности. Ние се нуждаем от институционална демокрация в Грузия. И аз разчитам на вашата трайна подкрепа. Благодаря. Muchas gracias, eh, señora ministra. Yo soy de los convencidos de que las relaciones con los vecinos Благодаря, госпожо министър. Аз съм един от тези, които смятат, че връзките с Европейския съюз трябва да продължат. Благодаря ви за вашия доклад. Надяваме се реформите да ви помогнат да а, продължите с опазването на вашия суверенитет. Желая ви всичко добро за реформите в Грузия. Правим кратка почивка и продължаваме нататък.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 в контекста на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Грузия. Аз бях на мисия през септември в Грузия и имах възможност да се срещна с почти всеки го в правителството, в опозицията, е, като започнем от президента, министър-председателя, министъра на е, външните работи, министъра на правосъдието. Срещнах се с представители на неправителствените организации, представители на религиозни, религиозни мълцинства. Както знаете, църквата е много въвлечена в гражданския процес, в промените. Много голям процент от грузинците имат доверие в църквата. Възможно е възмо... видях, че е възможно да се да се види граница. В границата на Грузия не може не може нелегално да се преминават социалните граници в Грузия. Мисля, че визовата либерализация в Грузия до една определена степен ще даде възможност да се реши проблема с териториалната цялост, защото хората, които живеят в Абхазия и Южна Осетия, ще имат възможност да се върнат към грузинските си паспорти и да се реинтегрират в страната. Искам да благодаря на, докладчика в, на докладчиците в Сянка. Можах да се срещна с тях и да обменя мнение. Благодаря на колегите, които ще работят с мен и с интерес очаквам техните коментари. Пленкович. Господин Пленкович. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Е, чудесно е, че сте успели да посетите страната за толкова кратко време, откакто започна вашия мандат. Вие сте описали това във вашите коментари. В контекста на споразумението за асоцииране, искам да кажа, че ние подчертаваме ратификацията на споразумението. Парламента подкрепя това споразумение, както и задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия. Е, тези споразумения ще, възмог... ще дадат възможност за приемане на европейските стандарти в страната. Виждаме какво се случва в Украина, в Молдова, целият регион имат подобни перспективи. Аз знаю от моята страна, че имахме симултанна ратификация на всичките тези три споразумения – аз бях докладчик за Украина, така че смятам, че от политическа гледна точка ратификацията е много важна. Тя трябва да протече гладко. Когато говорихме за този доклад, когато слушахме изявление, изказването на министър на правосъдието на Грузия, Нека видим какво може да включим в нашата резолюция. За това изпоменах предишната резолюция за функционирането на съдебната система и администрацията на съвета на Европа. Мисля, че трябва да се поработи върху текста и трябва да подчертаем в него елементите, с които разполагат с които разполага правителството средствата, които обаче не бива да които би трябвало да се използват за създаване на стабилна демокрация в страната, а не за унищожаване на опозицията. И така, аспекта за укрепване на е, съдебната система, премахване и премахване на сплашването на политическите противници. Всичко това е много важно за стабилността на страната. Това вече бяха аспекти, които бяха засегнати от нашите колеги. Ние искаме в Грузия да има солидна демокрация. Това е нашата основна цел. Благодаря ви. Госпожа Агригуле има думата. Уважаеми дами и господа, след като прочетох проекто доклада на господин Мамикинс, искам да кажа, че според нас това е много добър проекто доклад, много обективна оценка на ситуацията е това. Чудесно е, че докладчикът е бил на място и се срещнал с политици от целия политически спектър и представители на неправителствените организации. Желая на господин Мамикенс е, успех в по-нататъчната му работа по доклада. Както видяхме, и споразумението с Молдова беше успешно. Благодаря. Аз също искам да поздравя докладчика за отличната му работа по проекто доклада. Той е задълбочен, цялостен, беше изготвен в кратки срокове. Ние сме съгласни с повечето от съдържащите се в него констатации. Ще включим някои допълнителни елементи, без да, да засягаме четирите основни послания. Искам да спомена две неща. Искаме да се обърне внимание че с споразумението, всеобхватното споразумение, ние трябва да поискаме комисията да направи така, че Грузия да не скъсва економическите съотношения с страните от региона. Ние ще трябва да подкрепим Грузия да запази отношенията си в региона, което е важно и в економическо, и в политическо изражение. Искаме също да се наблегнем на преговорите в Женева. Рано или късно тези преговори с Русия трябва да доведат до конкретни решения, не само до дипломатически стъпки. Инвестициите в енергийната политика в южната част на Грузия, където има водно-електрически централи, според нас това не отговаря изцяло на регламентите на Европейския съюз. Искаме да обърнем внимание на този факт, тъй като това може би е въпрос, където бихме настоявали за пълно спазване на разпоредбите, валидни в Европейския съюз. Иначе ние сме удовлетворени от доклада и благодарим за него. Имаме възможност за още една-две думи. Ако има някой колега, който иска да вземе думата, в такъв случай давам думата на господин Мамикенс. Благодаря ви отново, колеги, за направените бележки. Аз ще ги взема предвид. Крайният срок за изменения е 22 октомври. Отново искам да ви благодаря за интереса ви към доклада, които са го прочели, които споделят написаното от мен. Председателят. Сега ще направим пауза от няколко минути, преди да посрещнем госта ни от Турция, министъра по европейските въпроси. Нали не? Моя.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 Колеги, за мен е чест да поема сега председателстването на оставащата част от заседанието на Комисията по външни работи. Най-сърдечно да приветствам с добре дошъл министър Волкан Бошкир, министър по европейските въпроси и главен преговарящ на правителството на Турция. Той е добре известен на мнозина от нас, както от предишната му дипломатическа кариера – както и в сегашното му качество, като бивш член на парламента и председател на съвместния комитет. Той отговаря сега по въпросите на отношенията с Европейския съюз и е главен преговарящ. Той е тук за последни разговори с Штефан Фюлер за последния доклад за напредъка на Турция, публикуван на 6 октомври. Днес ще говорим за присъединяването на Турция, както и за реформите. Отношенията между Европейския съюз и Турция могат да се развиват само на базата на а, взаимната изгода. Аз зная, че моята държава, сега член на Съюза, Харватия и вашата страна започнаха преговори на 3 октомври 2005 в Люксембург. Ние виждаме динамиката на този процес на разширяване, че е много по-сложен, изисква много повече неща. Вашия процес на присъединяване в голяма отношен... в голямо отношение е свързано с много по-дълги преговори, които датират още от 63 та година. Ние очакваме да чуем вашето представене за външната политика на Турция, която е един от важните аспекти като се има предвид, че вашите съседи са изправени пред множество предизвикателства. Всяка страна е, е, има е, трудни съседи, но при вас положението е особено сериозно. Вие граничите с Сирия, Виждаме сега колко осложнена е ситуацията по границата с Турция и бойните действия на кюрска територия. Така че, господин министър, имате думата. Господин председател, уважаеми депутати от Комисията по външни работи на парламента, за мен е чест удоволствие да съм тук сред вас. Виждам тук много познати лица от предишният личното ми качество, виждам приятели, както и някои новоизбрани членове на тази комисия. Винаги е било удоволствие да говоря пред вас и се радвам, че ми давате отново тази възможност. Аз ще се спра на това, каква е новата турска стратегия към Европейския съюз, след което за да не превръщаме тази среща в монолог, а да бъде по-диалогична, ще се радвам да чуя вашите въпроси и ще се опитам да отговоря на тях. В Турция има нова ера за пръв път. Президентът на страната е избран пряко от народа. Имаме ново правителство, нов парламент и наричаме е, този етап нова Турция. Виждаме нови подходи, които потвърждават предходния ни подход е, и то силно, особено, що се отнася до отношенията ни с Европейския съюз. Едно от е, посланията е, че 40 години непрекъснато работим по европейските въпроси. За щастие, това съвпадне с новите европейски структури, нови избори, нов парламент беше избран. Някои хора не бяха преизбрани, други бяха преизбрани. Парламентът участва все по-сериозно в вземането на решения в Европейския съюз. Имаме сега и нова комисия, нов председател на Европейската комисия, нов председател на Европейския съвет. И така тази нова Европа и новото съвпаднаха по време за щастие. Ние се опитваме да използваме това в взаимен интерес на двете страни и ще ви кажа какво сме направили през последните месеци. На първо място ние изготвихме нова стратегия за Европейски съюз. Аз съм я предоставил, може би някои от вас са се запознали с, неги, с нея. Тя ще бъде конституцията от гледна точка на Турция за отношенията ни с Европейския съюз. Там е заложена визията ни, по какъв начин ще се развиват отношенията. Това е основна платформа, Предприемаме и други стъпки. Има три стълба. Първо, политически реформи. Турция, разбира се, отдава първостепенна важност на политическите реформи. Така беше и когато започнахме преговорите. Докладът на комисията подчертава, че, комисията в доста... че Турция в достатъчна степен изпълнява политическите критерии, но до пълно изпълнение а, има още какво да се направи. Това ще бъде наш приоритет. Имаме и група за мониторинг. Четирима министри са включени в тази група, между които на вътрешните, на външните работи, на правосъдието. И те ще подготвят политическите реформи ще отговарят за тяхното изпълнение. В понеделник аз предложих да се промени името на групата. Тя съществува от 2003 година, а не да бъде група за наблюдение на реформите, а група за действия в областта на реформите. Ние работим по въвеждането на достиженията на правото на Съюза в Турция. Ние отдаваме значимост на този въпрос. Планираме да имаме един план от два етапа по всяка преговорна глава да бъде запишено какви закони, какви нормативни актове трябва да бъдат въведени до 2015, както и в периода 2015-2019 година. Първата част е готова, одобрена е от Министерския съвет и днес се обсъдих с представители на Европейската комисия с отдела по разширяването. Втората част ще излезе в средата на ноември и ще я публикуваме, след като се запознае комисията с нея. За тези две важни стъпки беше изпратено и циркулярно писмо от министър-председателя с инструкции към институциите в Търция, да, Турция да се консултират първо с Брюксел преди предлагането на проекто закони, за да се провери дали отговаря на достиженията на правото на Европейския съюз в съответната област или с решенията на Съда на Европейския съюз. Третия стъп, стълб включва комуникационната ни стратегия. Тя вече е подготвена и одобрена от Министерския съвет. Днес в 4 часа аз ще я обявя на пресконференция. Тази комуникационна стратегия на Турция включва две части. През последните около 3 години снимките, които наблюдаваме, понякога не са верни. защото не разговаряме достатъчно, помежду си не обясняваме достатъчно фактите, затова се създават някои погрешни впечатления. Ние ще променим всичко това, ще представим верните снимки, верните картини, за да се постигне по-добро разбирателство. Имиджът на Европейския съюз в Турция също е засегнат. Има някои погрешни представи, които се развиват. Хората се питат дали се нуждаем от Европейския съюз, достатъчно богати сме, защо трябва да използваме нашите пари, за да спасяваме страни, които са закъсали. Така че понякога се развиват такива басни, и за това нашата стратегия цели да се подобри представата за Европейския съюз в Турция, както и да се получи изчистване на имиджа на Турция в Европейския съюз. В началото на 80-те години имахме по-малко от 20 НПО. Сега имаме повече от 19 000 и повече от 20 000 фундации. Гражданското общество е важно в демократичните държави. Не можем да се представим една добра демокрация и добре функционираща демокрация без участието на гражданското общество. И ние се гордеем, че имаме такъв голям брой граждански организации. Те ще участват в комуникационната стратегия, обяснявайки позициите също ще бъдат включени вземането на решение. Вторият стълб също е важен. Целта е да не се допусне шоково приемане на закони, всички да са наясно какво възнамерява да направи Турция до 2015 и после до 2019 година. И ние ще използваме това, за да внесем по-голяма дисциплинираност в нормотворчеството. Да си задаваме въпроси защо е необходимо да се приеме даден акт, защо нещо не е включено в споразумението и прочие. Освен това, считам, че трябва да преминем към един нов стил на работа. Аз намирам срещите с тази важна комисия или на съвместната парламентарна комисия за особено полезни, но трябва да работим с нов, по нов начин, а именно да се изслушваме, да се критикуваме, да уважаваме критиката, да бъдем честни, да създадем една нова атмосфера, където да се постигне по-добро разбирателство помежду ни. Имаше преди някои заседания, които не достигнаха до положителни резултати, нанесоха повече щети. Това не би трябвало да се допуска от сега нататък. И аз от своя страна ще направя всичко, което е по силите ми, за да наложа този нов стил и да получим полза от срещите, които провеждаме, а не да нанасяме щети. Аз мятам да спра сега до тук за да дам възможност да поставите вашите въпроси и да проведем един диалог. Виждаме новия докладчик тук. Искам да й пожелая всичко най-добро. Ще се срещна с нея. Очаквам добро сътрудничество с вас, госпожо. Благодаря ви, господин министър. за да си организираме по-добре дебата. Най-напред ще дам думата на председателя, след това на заместник-председателя на нашата делегация за връзки с Турция, след това на госпожа Пири, господин Ван Орден. Той току-що си тръгна, но той се извини, доколкото разбра. Господин Себаес, извинете, госпожа Себаес обаче е тук. Тя също е наш докладчик. Е, господин Кафелуянис, имате думата. Sorry. Sorry. Θέλω να καλωσορίσω τον Υπουργό στην Επιτροπή μας. Госпожо, господин министър, искам да ви приветствам с добре дошъл. Ние очакваме отлично сътрудничество с РАС, вас в съвместната комисия Европейския съюз Турция. Считам, че Европейският съюз е най-важният партньор на Турция. Процедурата за Турция не върви с особено бързи темпове, както би трябвало и ние очакваме в скоро време в сътрудничество с колегите от Турския парламент да направим някои позитивни стъпки. при спазване на принципите и достиженията на правото на Европейския съюз. Много неща се дискутират с Турция. Турция е държава, която гарантира стабилността в региона. Необходимо е обаче да има и правила за добросъседство с всички държави от региона. Искам да поставя един въпрос на господин министъра. Предвид на последните събития в региона, в каква степен Турция е готова да а, приемем а, предложението на ООН, що се отнася до морското а, право и в частност отношенията и с а, Кипър. Благодаря. Благодаря ви, господин Кафалоянис. Сега ще дам думата на господин Хаджи Георгио. Е. Господин министър, добре дошъл в нашата комисия. Аз съм депутат от Акел, от Кипър. Най-напред, е, зная, че вие застъпвате умерена позиция. Що се отнася до отношенията с Европейския съюз и това трябва да се подчертае. Имам предвид една декларация, която казах, направихте преди известно време. Връщам се на кипърският а, а, проблем. Има някои а, декларации в пресата, която, които твърдят, а, че не може да има напредък в а, преговорите на Турция, при да се разреши този проблем. Считам, че ние трябва да работим по този въпрос и да не допуснем този проблем да бъде използван от някои държави. Необходимо е да намерите съюзници, а реалните ви съюзници са сред представители на Гърция, на Кипър и на някои други държави. Трябва да се опитате да постигнете синергия, като отчитате общия интерес, да вървим в е, една и съща посока. Много хора работят в парламента, в е, Европейската е, комисия по преговорните глави. Някои глави обаче все още не са отворени заради наличието на кипърския проблем. Вие трябва да се обърнете към кипърският проблем и да потърсите решение. И това, което се случва в изключителната економическа зона на Кипър, не е приемливо и това не допуска участие на кипърския президент в преговорите. Има и друг проблем, който е свързан с ислямска държава, с нападенията срещу кюрдите в региона. Въпросът ми е следния. Дали ще продължите да застъпвате същата позиция, да не участвате по значим начин в борбата срещу ислямска държава, защото искате да изчезне режима на Садата или пък ще промените позицията си в това отношение и то в скоро време. Благодаря ви. Благодаря, господин Хаджи Георгио. Сега искам да дам думата на госпожа Пири, а след това на госпожа Себалус. Благодаря ви, уважаеми господин министр. Благодаря ви за съдържателното изложение. Ясно е, че вие и вашият екип проявявате ангажираност в рамките на присъединителния процес. Стратегията спрямо Европейския съюз, която приехте след стъпването си в длъжност, се основава на продължаване на привеждането в съответствие на турското законодателство с постиженията на правото на Европейския съюз. Радваме се, че Турция ще продължи да работи за върховенството на закона, демократизацията и правата на човека. Не се провеждат официални преговори по глава 24 и 25. Тоест, наясно сме, че положението е далеч от оптимално. Настояваме за изготвянето на доклад за преглед във връзка с тези глави. Трябва да се приложат новаторски подходи, като например програма за положителни действия. Отварянето на тези глави е най-ефективният инструмент, с който разполагаме за привеждането в съответствие на структурите в Турция с европейските ценности бяха повдигнати някои сериозни въпроси, свързани с върховенството на закона и демокрацията. В доклада си ще се концентрирам най-вече върху два въпроса. Първо, разделението на властите и независимостта на съдебната власт. Второ, медийният плурализъм и свободата на словото. Господин министър, бих искала да вземете отношение по констатациите, съдържащи се в доклада на Европейската комисия, публикуван миналата седмица, най-вече по тези две теми. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Надявам се в бъдеще да ви виждам по-често. Надявам се, че ще установим ползотворно сътрудничество. Госпожа Сарвалос. Благодаря, ще говоря на шведски. Виждам, че всички си слагат слушалките. Аз съм от Швеция, членувам в комисията Членувах в Комисията по външни работи на Шведския парламент в продължение на 8 години. Швеция е, може би, един от най- пламенните съюзници на Турция по пътя им към присъединяване към Европейския съюз. Присъединяването на Турция към съюза се ползва с широка подкрепа в Швеция във всички части на политическия спектър. Радваме се, господин министър, че заявихте, че трябва в бъдеще взаимно да се изслушваме, но и взаимно да се критикуваме. В един диалог трябва да се опоменават както положителните, така и отрицателните страни. Тук в парламента аз представлявам групата на зелените. Според нас една важна към момента тема, която е повод за загриженост сред нас, е положението в Кубане – Бихме искали да узнаем повече за това как възприема Турция ролята си там. Постоянно се отправят послания не само от страна на кюрдите, в които се твърди, че Турция не позволява на кюрдите да се борят срещу групировката Ислямска държава, вместо да ги подкрепя. Готови сме да си сътрудничим с Турция в борбата срещу групировката Ислямска държава. Не само Асад е сред враговете на Сирия. Сред враговете на Сирия е и Ислямска държава. Не бива да забравяме това. Още нещо, което буди загриженост сред нас, са мирните преговори между Турция и ПКК. Знаем, че тези преговори се водят от край време. Искаме да бъдем уверени, че те се водят не само проформа, че се водят не само за да се покаже на Европейския съюз, че се водят някакви разговори. Искаме да бъдем уверени, че се говори по същество. Загрижени сме и във връзка с нападенията, нападките спрямо кюртската страна. Друг въпрос, по който проявяваме загриженост, е свободата на печата и свободата на словото. Бихме искали да вземете по-подробно отношение по този въпрос. Предлагам да дадем възможност на министра да отговори на първия кръг въпроси. След това ще изслушаме останалите депутати. Алио Мари, Панцери, Танок, Шаке, Държия. Епидидеус, Мавридес, или... Ако има други, моля да кажете. Моля да се придържате към регламент от една минута, минута и половина. Благодаря за изложенията на докладчика, на докладчика в сянка от зелените, и на други колеги от вашата комисия. Забравих да поздравя господин Кефалоджианис, който бе избран за съпредседател на делегацията за връзки с Турция. Днес ще се срещна с него, за което се радвам. Ще разговаряме с господин Кефаджианис, който е председател на съвместният парламентарен комитет. Той бе създаден с цел насърчаване на отношенията между двете страни. Ще говоря с уважаемия си колега, негов заместник-председател, за това как можем в бъдеще да работим на ниво този комитет, за да можем действително да насърчаваме отношенията между двете страни. В миналото съм бил председател на Комисията по европейски въпроси към Турския парламент. Така че наистина ще бъда открит за всички въпроси, които евентуално могат да бъдат поставени на дневен ред. Нека се опитам да категоризирам отделните въпроси, вместо да отговарям на въпросите по-отделно. Първо, какво се случва на южната ни граница? Това е обект на голяма загриженост за Европа, за света, за Турция. Мисля, че въпросът спада и към приоритетите на комисиите по европейски въпроси на националните парламенти. Това ми стана ясно, когато бях на посещение в Германия и разговарях с представителите на тамошната комисия. В Ирак и Сирия възникна една особена терористична групировка, групировка с нова нагласа, с нов подход – групировка, която проникна в живота ни като нов вид терористична организация. Това ни изненада. Не успяхме да предприемем убедителни действия. Групировката Ислямска държава или Ислямска държава в Ирак и Левант. Към момента тя се нарича групировка Ислямска държава. Мисля, че бе опасно в миналото да я наричаме Ислямска държава в Ирак и Леванта, защото Леванта обхваща Сирия, Йордания, Ливан, Палестина, т.е. много повече държави от Сирия. Наричайки ги Ислямска държава в Ирак и Левант, допуснахме и впечатлението, че проблемът е в много по-голям мащаб. В последствие групировката сама промени името си само на Ислямска държава. Тази група е една нетрадиционна сила. Ще бъде много трудно да предприемем действия спрямо нея, опирайки се на традиционни методи. Ще ви припомня как залов... превзеха Мусул. 19 000 представители на тази групировка се наложиха срещу 55 000 представители на иракските въоръжени сили. Те навлязоха на територията на Мусул и го поставиха изцяло под свой контрол. В момента повече от половината на територията на Ирак е под техен контрол. Ако обръщаме внимание само на Кобани, so, our... това би било все едно да се борим срещу комар от цяло едно ято комари. Става дума за цяло ято комари, което подлага на опасност сигурността в целия регион, включително и в Турция и в Съединените щати. Положението според нас е много сложно. Особено сложно е положението в Кубане, където местното население е изложено на опасност и бяга, за да спаси живота си. Отворихме границите си, в първия ден след отварянето 130 000 жители на Кобане навлязоха на турска територия. 200... Това значително надвишава броя на сирийските бежанци, които е приела Европа. Към момента над 200 хиляди жители на Кобане са на турска територия. Затова смятам, че трябва да се промени представата за нас. Понякога може би се създава погрешната представа. В случая ставаше дума за хора, които бягаха за да спасят живота си. Be... Uh, Не ги питахме кои са, дали са терористи и какви намерения имат. Възможно е сред хората, влезли на наша територия, да има и привърженици на ПКК. Но в случая не правехме разлика. Отворихме границите, за да спасим живота им. Uh, Имаше и хора, които бягаха от Сирия, за да се спасят от бомбардировките там. В момента в Турция пребивават над милион и половина сирийци. Някои от тях са настанени в лагери, други пресякоха границата ни, за да се присъединят към свои родни днини на турска територия. Това са хора, които избраха да не бъдат настанени в лагер. Те могат да се движат свободно на територията на страната. Някои от тях са в, Тур... в Анкара, други в Истанбул. До момента сме инвестирали 4,5 uh, the contribution of the Western милиарда долара, за да гарантираме по-добър живот на тези хора. За сравнение, международната общност е инвестирала 150 милиона долара. Подпомагаме тези хора в знак на добросъседство. Не правим разлика между съседите си. Веднъж приключил военният конфликт, ние ще можем заедно да изградим един по-добър живот. Подобно положение бяхме през 1988 година, когато срещу иракските кюрди се използваха химически оръжия по време на режима на Саддам Хюсейн. Тогава 500 000 души се установиха за една година на наша територия. Отворихме границите си и за хора, които бяха преследвани от бившия български режим, режима на Тодор Живков. Тогава на наша територия влязоха 350 хиляди българи. Някои от тях се завърнаха в България, други останаха. Тази година се отбелязва 520-та годишнина от установяването на евреите сафарди на турска територия. Това е нашият подход. Ние отваряме границите си за хора, оказали се в трудно положение. Когато възникне такова трудно положение, например земетресение, то не можем да кажем на хората, останете си там, където сте. So, for us... Реагираме при и при други видове бедствия, не само при земетресения. Мисля, че единственият начин за решаването на подобни проблеми е да се борим срещу тази нетрадиционна сила с нетрадиционни методи. Ако използваме традиционни методи и регулярни войски, то ще имаме проблеми. Ако се стигне до създаването на коалиция, в нея трябва да членуват Съединените Американски щати, трябва да допринесе с военната си мощ и Европейският съюз. Тогава може би ще можем да се възползваме от традиционни методи. В противен случай всички само ще обвиняват Турция. Не възнамеряваме да разполагаме свои въоръжени сили в други държави. Би ни се искало да предприемем такива действия, но съвместно с други. За целта ще е необходимо решение на съвета за сигурност на ООН и на НАТО. Предлагаме да се използват нетрадиционни методи. Можем да отделим силите на опозицията, да ги разграничим от групировки като Ал-Нусра и Ал-Кайда онези, които наистина са обучени да използват нетрадиционни методи, могат да се установят в Турция. Можем заедно да ги оборудваме, заедно да ги обучим и да решим проблема с ислямска държава веднъж за винаги. Това е нашето предложение. Предлагаме също така и за затваряне на част от въздушното пространство – Предлагаме след като победим Ислямска държава в Ирак и Сирия, там да се установи сигурна зона. Казваме сигурна зона, а не буферна зона. Така някои от бежанците ще могат да се завърнат по родните си места. Те ще могат да си изградят по-добър живот. Това ще допринесе и за подобряването на положението в региона. Не съм чул до сега насрещно предложение. Не мисля, че някой може да даде отговор на този толкова труден въпрос. Трябва да мислим обаче за решаването му заедно. Изпращането на кюрдски нелегални военизирани групировки е химера. Кои са тези групировки? Носят се само слухове. Не може да се изпратят нелегални кюртски военизирани групировки. Факт е, че техни представители се завръщат от Кубани в Турция. Кипърският въпрос. За нас той е много важен. Е, Историята започва още от преди 50 години Искам да кажа, наистина много сме толерантни, много сме, имахме голямо желание да продължим тези отношения за 50 години. От турска гледна точка ние искаме да решим кипърския проблем. Турция ще направи всичко, което е по силията И Има нова ситуация, има нови развитие на острова, най-напред има нови природни залежи, които са намерени. Това е чудесно. Ако това наистина е така и може да се използва за острова, това е добре. Е, това не би трябвало да е само източник за южната част на благоденствие на острова, а за целия остров. На второ място ние е, снабдяваме острова с питейна вода. И Естествено, има добри събития през февруари. Двамата лидери подписаха декларация. Трябва да продължим това развитие. Въпросът е следния. Какво да бъде, какво да бъде решението? Какво ще бъде какви ще бъдат последствията за преговорите с Европейския съюз. Ние бихме искали да отворим по-нататъчни глави за преговори с Европейския съюз. Ние успяхме да отворим до момента само 14 глави, просто защото някои от елементите на кипърския проблем пречеха. Така че ние ще Очакваме нашите гръцки приятели, е, кипърски приятели и европейски приятели да погледнат цялата картина и да видят предимствата. Най-напред трябва да решим кипърския проблем и в този смисъл да продължим с европейския проект. Благодаря, казва председателят. Нека да сме солидарни доколкото можем. Виждам че малко време сме отделили, за съжаление, за този обмен на мнения. И така, ако мога да ви помоля, колеги, ограничете се само в една минута във въпросите си. Извинявам се и на колегите от Либе за съкъснението. Първият оратор. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Господин министър, добре дошъл в нашата комисия. Искам да ви поставя един въпрос. Аз съм имала интересни разходи с турския ми колега, когато бях министър. Говорихме за нашите отношения и той каза, че счита, че счита за изключително важно Турция да се доближи до Европейския съюз в определени области, въпреки че доста голяма част от хората не желаят присъединяване към Европейския съюз, както и може би част от правителството не го желая. Дали тази позиция се запазва? Колегата Панцери. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Съвсем накратко искам да засегна процеса на присъединяване на Турция към Европейския съюз. Има грешки, направени от европейска страна. Вие се опитвате да направите препратка към арабското пространство, но е, Турция е ясно между два фронта. Е, Турция гледа към Европа, но е, следи и регионалния контекст. Няколко факта. Е, Турция не иска да се включи в борбата срещу ИДИЛ. Активно имаше бомби против ПКК кюрдите. Това е един много сериозен проблем. На следващо място турските бази. Там също има проблеми. Надявам се тези проблеми да бъдат разрешени в скоро време. И така, наистина ли вашата политическа цел е присъединяване към Европа? След като сте и много важен регионален актьор. Бяхте много дипломатичен по отношение на кюрдите, но тук не става дума за независимостта на кюрдите. Аз познавам вашата позиция, но в момента нещата са доста объркани. Ситуацията е много сложна. Би трябвало... Би бих помолила за по-ясно изявление. Благодаря. Има преговори между, между правителството и ПКК. Вашия президент осъществи ПКК като терористи. Въпросът ми е следният. Какви, как, какво заплатихте или дадохте на Идил за освобождаването на вашите заложници? И какво, какъв, как се отнася въпроса за конвенционалните сили от страна на Турция и свободното пространство, свободната от полите, зо, полети зона? Защо не се присъедините към санкциите срещу Русия, като се има предвид какво се случи в е, Крим и с Крим? Е, границата ви с Армения е затворена, а къде остава солидарността ви с е, турското население в Азербайджан? И също така, ексклюзивната економическа зона за Кипър. И ясно е, е че търсенето на залежи, на природни залежи в Кипър е, до, до голяма степен накърнява европейското законодателство. Какво ще кажете по този въпрос? Следващият колега. Благодаря. Господин Боскир, поздравявам ви за, наш, за вашата позиция. Добре дошли в нашия парламент. Както бе казано, Турция е стратегически партньор на Европейския съюз и ако погледнем въпросите, които засягат Турция, не тези за критериите, а по-скоро е, въпросите за стратегическата роля на Турция в региона. По отношение на стабилността на региона, трябва да се каже, че а, Турция играе много важна роля и за европейската сигурност в региона. Има проблем с беженците. В България, например, ние също имаме проблем с беженците. И искам да ви благодаря и да ви поздравя за усилията, които полагате вие за беженците, защото ако Турция не поема толкова беженци за Европа като цяло, проблема ще е още по-огромен. Приключвам, господин председател. Искам да кажа, че всички положителни стъпки, които бяха предприяти от, по отношение на новото законодателство са много положителни и това доприлага, допринася за приближаването на Турция към Европа. Thank you, thank you, Mr. Ali. I'm sorry, but... Благодаря, господин колега. Съжалявам, трябва да дам думата на друг оратор. Госпожа Вержия, Мнозина от нас са обезпокоени от положението в Сирия. Съпротивът в Кобане е символ за това какво се случва. Необходими са неконвенционални сили. А ISIS идил не се появи от никъде. Турция трябва да е неясно с а, този въпрос. За момента вашият отговор не ме удовлетворява. Много говорихме за хуманитарните а, задължения на Турция за беженците. Вие говорите за зона забранена за полите, за неконвенционални сили и прочие, но са необходими спешни действия. Вашия президент Ердоган ни казва, че ПКК и ИДИЛ са едно и също нещо. Ние, поне аз се питам, както каза господин Панцери, след бомбардировките в кюрската зона на Турция, и е, така защо не давате възможност на, на кюрдите да се а, борят срещу а, ИДИЛ. Предвид на последните а, събития, а, може би трябва да се преразгледа въпроса за а, ПКК. Господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Добро утро, господин министър. Искам и аз да говоря за присъединяването, за преговорите, тъй като по този въпрос говорихме преди няколко седмици с господин Фюле. Аз идвам от страна, която е много свързана с Турция. Аз идвам от Италия и ние искаме да видим Турция като преход между Близки изток и Европа. Но тъй като сме приятели, може да говорим и по щекотливи въпроси. Комисар Фюле говори за прогрес, за възможен прогрес по отношение на основните права и правосъдието. Но тероризмът не се дефинира достатъчно в Турция и е, проблеми има с наказателното право. Аз съм, аз съм правист и тези въпроси много ме интересуват. Освен това, използването на социалните мрежи по време на последната елек... кампания за избори, аз подкрепям за повече, повече яснота за турската позиция за Кобане. Не би трябвало повече хора да умират там. Господин Епитетеос има думата, моля, бъдете също много кратък, ако можете под минута да се изкажете. В противен случай колегите няма да могат да се изкажат. Благодаря. Аз казах вече, че вие се опитвате да промените имиджа на Турция в контекста на европейските преговори, но едно нещо искам да отбележа. Турция продължава да заплашва а, Кърция, страна членка на Европейския съюз, с война. Имам предвид морските мили и разширяването на морската територия с 12 мили. И на следващо място, кипърския въпрос. Има нарушение с човешките права. Турция не контролира границите към Гърция и в Гърция пристигат все повече беженци. Какво ще кажете за тази тактика? Това би било би, би, били, това честно ли е? Господин Ленардс. Благодаря. Аз имам два малки въпроса. Във вашия стратегически документ е, казах, казвате, че имате нова конституция, но процесът в Турция не се придвижва напред. Какво ще направите, за, за да възобновите, за да съживите този процес? На второ място, хубаво е, че вие работите с Европейската комисия по новото законодателство, но когато погледнем промените за прокурорите, които се оценяват като неконституционални, противоконституционални, какво бихте казали по този въпрос? Как? Какво бихте направили за бъдеще, бъдещо законодателство в тази област? Следващият колега. Аз също ще бъда кратък. Чух фразата, че трябва да се обърнем към реалността, а не към митологията. Но на първо място имаме преговори между Турция и Европейския съюз. Има определени задължения, които се бяха поели от Турция, а нищо не, се бе, а нищо не, не е изпълнено. На друга реалност, в източното Средиземноморие, Кипър, Ливан, Израел и Египет, тези страни се споразумяха за разделяне на економическата зона в региона. Смятате ли, че ще можете да уважите правата на тези страни, е, права, които се базират на, на европейските норми, или няма да уважите тези, или няма да уважите тези е, права. Благодаря, господин министр. ИДИЛ или Ислямската държава е, е заплаха за цялото, за целия Запад, за християните. Та, това черно знаме е ужасяващо. Но, въпреки това, вие не искате да защитите героите от Кобане и това е срамота за Турция. Моля, бъдете дипломатичен. Би било хубаво да имаме нова Турция, но според мен вие продължавате старата политика на Тури... Турция по отношение и на Кипър, и на нарушаването на европейските граници. Е, Турция трябва да се придържа към ценностите на Европейския съюз. Вие правите, вие трябва да направите нещо, което да ни убеди, че уважавате европейските ценности. С вашата нагласа обаче вие показвате, че Европейския съюз иска да... Е, че вие искате политически... Из, вие искате Европейския съюз да се адаптира към вашите ценности. Ако искате да уморявате, да убивате комари, използвайте шпрей, спрей против комари. Опасявам се, че нашият гост няма да може да отговори на всички въпроси. Обаче обещавам, че следващия път ще определим повече време за, тези, за този обмен на мнения. Господин министр, имате думата за заключение. Благодаря. Аз ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Най-напред. Няма отново да попадна в капана, в стария капан, да отговарям по стария начин. Най-напред, ПКК. ПКК е терористична организация. Тя е оценена като такава от ОНЕ, от Штатите, от Европа. Господин Тенок, вие забравихте какво направихте с... какво направи Обединеното кралство с, Ир... с Ирландия. Направихте същото, което ние правим с ПКК. Е, даже и в Лондон е, избухваха бомби. Е, ПКК за нас е терористична организация. Заедно с политическите партии и парламент водим преговори и мирният процес напредва. Имаме успехи. Независимо от всичко, ние ще продължим с мирния процес, защото е в интерес на турските грани, е, граждани от кюрдски происход. А, за, това е от интерес за бъдещето на Турция. На следващо място турската подкрепа за преговорния процес. Хората, които са против Европейския съюз, са около 10%. Има обаче много хора, които не са решили на коя страна са и техния брой, се на... и техния брой нараства. Хората, които са за европейския процес, са около 55%. Зададохте ми много въпроси. Аз много бих искал да ви обясна нашата позиция, но за 5 минути това е много трудно, тъй като въпросите бяха доста сложни. Ето, например, новата конституция. Ние имаме и там напредък, но трябва да изчакаме следващите избори. Ако нашата партия получи мнозинство, ще работим за новата конституция. Имаше въпрос за Турция и Мусул. Имаме 40 и, имаше 49 заложника. Защо? А, трябваше да оставим тези хора в ръцете на Идил, след като имахме добри отношения с Идил. Естествено, всяка страна иска да спаси своите граждани и започва да води преговори. Ние най-напред успяхме да спасим тези хора. Това, беше, това бяха тайни преговори, така е, процедира и Обединеното кралство и други страни. Аз не мога да дам повече информация. По отношение на санкциите за Русия и други санкции, а, ние не подкрепяме а, е, окупация на чужди територии. Ние не приемаме и а, е, присъединяването на Крим от Русия. Ние сме за политическата стабилност на Украина, но аз не смятам лично, че санкциите ще доведат до резултат. Ето, санкциите се провалиха в Либия, Сирия, Ирак или Иран, така че прилагането на санкции към Русия не е правилният подход. Има много страни, с които имаме добри отношения. А ние не се виждаме принудени да подкрепяме санкциите, защото това решение бе, ни бе представено просто за, прил, за изпълнение. Мисля, че трябва да сме внимателни относно Русия. Русия играе шах много добре, води своята шахова партия чудесно. А изведнъж ние се оказваме в положение да играем руска рулетка не искаме. Сега, по отношение на ИДИЛ, Русия там също има влияние. Трябва да привлечем Русия на наша страна и трябва да имаме решение на съвета за сигурност и трябва да се преустанови снабдяването на сирийските власти с оръжие. Русия там също играе роля. Русия е навсякъде. Е, нека се опитаме обаче да решаваме проблемите, вместо да налагаме санкции. Имам още две минути по отношение на съдебната система в Турция. Това, което се случи миналата неделя, е доказателство, че, Турция, че в Турция съдебната система функционира. 40 000 магистрати избраха представители на Върховния съд и мисля, че това е добро доказателство за факта, че този избор може да бъде осъществен демократично. Ние се движим в добра посока. Въпрос на приоритет е да имаме съдебна система, която е надежна и която функционира добре. Даже и през трите години, когато имахме проблеми с европейските преговори, имахме пакет от реформи, които въведоха важни елементи на подобрение за независимостта и надежността на съдебната система. В 2009 година изработихме тази стратегия за съдебната система, която непрекъснато се адаптира. Съдебната система е основен стълб за економиката, за гражданското общество. Ясно е, съдиите трябва да са независими и честни. На следващо място. Е, двете минути приключиха. Моля ви, поканете ме следващия път с повече време. С голямо удоволствие ще отговоря на всички въпроси и моля, не казвайте, когато си тръгна, че съм се спасил от въпросите, а, напускайки заседанието. Вината е на председателя. Председателят, да, благодаря господин министър, благодаря за вашето присъствие. Ние всички разбираме, а, че е, отношенията е, Турция-Европейски съюз са много сложни. Разбираме, че тесен диалог с вас трябва да се случи при повече време и друг път. Извинявам се и на колегите от Либе. С закъснението правим една почивка. Една минута почивка и продължаваме. Mislim da baš като съм с вами. Sorry, was not easy to do it.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 Uh, Благодаря ви много. Моля за тишина в залата. Онези, които нямат намерение да останат за тази част на заседанието, да напуснат тихо залата. Искам да приветствам господин Жал Плон, Пол Лаборт. Той е изпълнителен директор в ООН към Генерална дирекция за борба с тероризма. Добре дошъл на съвместното заседание на АФЕТ и ЛИБЕ. Искам да приветствам и председателя на Комисията по граждански свободи, господин Клод Мораес, както и колегите от Комисията ЛИБЕ. Благодарим за търпението. Господин Лабор, вие бяхте на среща с други институции вчера и Депутатите от двете парламентарни комисии а, са силно заинтересовани да разберат какво се прави в областта на правосъдието и а, вътрешния ред за борба срещу тероризма. Прокурорите на Франция и Испания а, проведоха, Италия проведоха в Кордоба среща за засилване на сътрудничеството на общо европейско ниво. Предвид на опасността от ИДИЛ и набирането на чуждестранни бойци. Ние говорихме с турския министр преди малко за ситуацията и в Сирия, и в Ирака. Важно е да подчертаем, че терористите считат, че водят справедлива война и че целта оправдава средствата. Освен това, те се възползват от наличния вакуум или слаби национални органи. Ние се нуждаем не само от последващи действия, а от превентивни мерки. За това за нас ще бъде много важно да чуем какви са вашите позиции, вашето мнение. Прилагането на класически, на нови методи за борба с тероризма, управлението на гражданите, което е много важно в момента за Европейския съюз. Става дума за онези, които напускат нашите граници, за да се борят в редиците на ИДИЛ. Господин Лаборт, благодаря ви, господин Пленкович. Много полезно е да имаме съвместно заседание на АФЕТ и ЛИБЕ по този важен въпрос. Искам да приветствам също от името на Комисията по граждански свободи господин Лаборт. За Комисията Либе това е изключително важен въпрос. Сътрудничеството ни с АФЕТ е важно, но основен водещ фактор в тази тема е Либе. Разбира се, ние трябва да държим сметка и за националната компетентност тази област в Европейския съюз. Държавите членки имат национално законодателство, но ние имаме също стратегия за вътрешна сигурност и тази стратегия е нещо много сложно. Комисията Либе, за членовете на тази комисия, които присъстват тук, това е изключително важна задача за настоящия ни мандат и се радваме на възможността да проведем тази среща с вас. Ще стане ясно, че това е много сложен въпрос. Ние разглеждаме въпроси, свързани е, с е, споразумението с САЩ за обмен на данни на пътниците и прочие. Е, когато говорим също за киберсигурността, имаме предвид и последиците за политиката ни за борба срещу престъпността. И това са все важни въпроси за Либе. Радваме се, че сме тук, заедно с Афе, да обсъдим тези въпроси. Не само да реагираме на случващото си, но и да предприемаме предварителни мерки. Това е въпрос важен за нас, въпрос на законодателство е също и да обмислим една по-широка стратегия за борба срещу тероризма. След това встъпление приветствам вашето присъствие тук. Може да разчитате на съдействието ни от страна на АФЕТ. Господин Лаборта, благодаря ви, господин председател. Господин председател, дами и господа депутати, за мен е чест, че днес съм сред вас. За съжаление, тази чест идва от факта, че ние трябва заедно да се изправим пред една много сложна заплаха. В вашите встъпления вие дадохте тона на дискусията. Затова и двамата сте тук, като председатели на двете комисии тъй като въпросът не е само въпрос на вътрешните работи на Съюза, но и на външните отношения. Тази заплаха е много сериозна. Мие, след че всички знаете колко сериозна е тази заплаха, затова няма да се спирам на нея. Повече от 10 000 терористи, външни терористи, чужденци, които заминаха за Сирия и Ирак. Разбира се, не сме сигурни за цифрите. Между 2-3 хиляди чуждестранни терористи има в Европейския съюз, но по-голямата част от чуждестранните бойци, терористи, идват от Магреба и от Близкия изток. И така по същество е, има и такива от Руската федерация, от е, Китай, от други части на света. Затова това не е чисто европейски проблем, това е и европейски проблем обаче. Вие е, поставяте въпроси, свързани с управлението на границите. Това са важни въпроси за вас, както и въпроса за постигане на баланс и да се намери трудно решение между мерките, които са необходими и запазване на свободата на хората. Нашите държави на Европейския съюз, членовете на ООН, които спазват партата, картата на ООН, както и хартата за основните права и декларацията, универсалната декларация за правата на човека. Всички държави, които а, са част от ООН, разбират а, важността от намиране на нужния баланс. Аз мога да спра и до тук, но има и други въпроси, които ни интересуват. Аз съм изпълнителен директор, както казахте, на, на изпълнителната дирекция на Комитета за борба срещу тероризма СТЕД. и аз се отчитам пред съвета за сигурност. Има резолюция 2178. Преди три седмици се проведе среща на върха в Нью Йорка. 15 те членове на съвета за сигурност подготвиха резолюция, приеха резолюция. Това е резолюция по пета глава. Тя има задължителен характер. Поне нези части, които са решаващи. Тази резолюция включва важни елементи за вас. Тя задължава държавите. Тя означава, че всички трябва да се обединим в битката срещу чуждестранните бойци и терористи. Това е важна резолюция на първата резолюция по този въпрос, която беше прията през 2001 година е 1373. Вече съществува а, практика, осъществява се работа за борба срещу тероризма. но сега ние забелязваме по-отчетливо този проблем. И когато говорим тук за, за политика, трябва да подчертая, че е необходимо да се предприемат такива политически мерки. И така, това не е борба срещу ИДИЛ, срещу ислямска държава. Понякога се тълкуват тези думи. Тази организация има структури, които могат да наподобяват една държава, но считам, че не трябва да, да я почитаме с името държава. Това е терористическа организация, която има структури, които приличат на държавни структури, но не е държава. Това е първото нещо, което искам да подчертая. Има и други държави, Боко Харам в а, е, Нигерия, АНФ, други, няма да ги споменам всички. Така че борбата срещу тероризма е в много по-широк мащаб. Как мога да ви помогна аз? Каква добавена стойност мога да дам аз? Сега, за да са доволни всички, ще мина на английски. Този, тази изпълнителна дирекция беше създадена през 2005 година, за да наблюдава мерките предприяти от държавите членки за борба срещу тероризма, да оказва техническа помощ, да работи съвместно с национални и регионални партньори. Работим с Европол, с Интерпол. И не, не само работим, тъй като сме в съвета за сигурност и трябва да оценяваме какви са възможностите на държавите членки за борба срещу тероризма. Ние ги включваме при посещенията в съответните държави. Такава проведохме в Малта. Следващия месец ще посетим Франция. И така това, което предлагаме, което показваме, са трудностите, изпитващи от държавите за справяне с тероризма, но и да покажем какви са най-добрите практики. Затова е важно да имаме обмен на най-добри практики. Ние сме посетили около 100 държави членки, продължаваме диалога с останалите членове на ООН, включително с държави, които сме посещавали и преди, тъй като ситуацията се развива непрекъснато. Един от секторите, който е изключително чувствителен за Европейския парламент, убеден съм в това, тъй като тук имаме председателите на двете парламентарни комисии, Това, което ние предлагаме от опита ни в борбата срещу тероризма е, че съчетаваме тази борба с същевременно запазване на правата на човека. Предвид на казаното, свързано с управлението на границите и прочие, на първо място Съветът за сигурност работи по въпросите на сигурността, на мира, поне така се смята. Съветът за сигурност обаче обръща особено внимание и на правата на човека при борбата срещу тероризма, този конкретен аспект. Резолюцията 1373, която беше предета веднага след терористичните атаки от 11 септември подчертава, че държавите членки трябва да гарантират, че всеки, който участва в терористични актове, ще бъде осъден. В резолюциите се посочва също, че борбата срещу тероризма трябва да учита всички задължения, поети по международното право, най-вече по въпросите на хуманитарното право и правата на беженците. При оценките, които съществяваме при посещенията, ние виждаме кои държави членки са разширили съдебните и прокурорски правомощия в това отношение в някои държави членки са приели и специални закони за борба срещу тероризма, а в други са преразгледали съществуващото законодателство, за да могат да предоставят повече възможности за извършване на разследвания и за съдебно производство. Засилва се наблюдението и правомощията на отговарящите за правоприлагането, разширяване на правомощията на служителите по сигурността и на лицата, които се занимават с правоприлагането. Трябва да разбираме, че основната практика на ООН и регионалните механизми за правата на човека означават, че процедурите на държавите членки, които ограничават правата на човека, могат да се допускат само ако има законна но основание трябва да спазват принципите, и това е важно, да необходимост, пропорционалност и недискриминация. И ние правим а, именно това, когато работим по тези въпроси. Освен това, тези процедури трябва да се разделят от извънредните мерки, които се приемат при спешни а, ситуации. Съгласно член а, 4 на Междунаредната конвенция по граждански и политически права се посочва, че се допускат ограничения само в случаи, когато има заплаха за живота на лицата. Изключителни мерки при тези условия трябва да изпълня... при тези случаи трябва да изпълняват строги изисквания и не може да се допускат дерогации. Вътрешните закони по правата на човека за ограничаването на определени права при някои изваредни ситуации се допускат в изключителни случаи. Ние следим за това. Всеки път, когато посещаваме дадена страна, ние подчертаваме тези мерки и набелязваме мерки. Това, което винаги препоръчаме, е да се преразглежда систематично законодателството на държавите членки, за да се види дали отговаря на изискванията за спазване на правата на човека. Освен това, ние включваме и гражданското общество в диалога, в е, дискусиите, когато се обсъждат подобни изваредни мерки. Освен това, се предвиждат е, срокове за действието на тези специални мерки. и се подсилва ролята на органите, които трябва да извършват преглед на, по надзора. Искам да се върна към резолюция 2178. Това е задължителна резолюция на ООН. Отнася се до механизма за чуждестранните бойци, терористи. В текста се съдържат елементи за спазване на правата на човека. В резолюцията също се подчертава и а, въпроса за а, особено за насилието, проявявано от а, терористичните организации. Ние трябва да се борим срещу а, този особено опасен вид а, тероризъм. Срещали се с министрите по регион... религиозните въпроси на доста държави. И, и именно те, като мусулмани, подчертават, че автентичният ислям е мир, държи на мира. Освен а, това се набляга на необходимостта хората да получат нужното обучение преди да отидат а, в съответната страна. Борбата срещу този тип е екстремизъм с участието на религиозните лидери е един пример. Това беше кратък обзор и искам отново да ви благодаря за това, че ми предоставихте тази възможност. Благодаря ви. Вие идвате чак от Нью Йорк. Е, не е честно, че можем да ви отделим само 30 минути. Благодаря ви за това, което казахте, за обясненията, които дадохте по тази важна нова резолюция на Съвета за сигурност на ООН, номер 2178 от тази година. Сега давам думата на госпожа Ана Гомес от комисията Либе. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Лабор. Имам следния въпрос. Радвам се, че подчертахте необходимостта от цялостен подход, който набляга не само върху националната сигурност, вътрешната сигурност. Този подход трябва да отчита и външната политика, като се имат предвид немалкото конфликти в световен мащаб. В момента сме изправени пред проблема с чуждестранните бойци, с чуждестранни бойци и от Европейския съюз. <clears throat> Каква според вас е тяхната мотивация? След като оставим на страна религиозната мотивация и увереността им, че се борят за да поправят едно зло. Доколко тяхната мотивация е свързана с кризата в Европа, която води до разочарование сред тези млади хора. Вторият ми въпрос. Някои европейски държави заплашиха, че ще отнемат гражданството на тези чуждестранни бойци, след като се завърнат в страните си на происход. Това, според мен, би бил един наистина глупав ход. Бих предпочела да възприемем курса, който предложихте вие, който е предложен в резолюцията на ООН, а именно тези лица да бъдат третирани като престъпници, като членове на престъпни организации. Ако им отнемем гражданството, ще създадем само проблеми с съседни на Европейския съюз държави, може би и в държави на Европейския съюз. Следващият ми въпрос. Доколкото разбирам, се очаква места като Гуантанамо, Абу Грайб и други да продължат да съществуват. Очаква се да продължат да се изграждат такива затвори, в които наистина се извършват ужасяващи нарушения на правата на човека и на международното право. Какво смятате вие? И накрая, какво смятате да предприемете, за да се подобри работата на нашите разузнавателни служби, за да се подобри сътрудничеството между тях. Мисля, че в тази област сме изправени пред немалко проблеми, като се имат предвид заплахите, пред които сме изправени е абсолютно ясно, че трябва да се установи по-ефективно сътрудничество между разузнавателните служби, върху което да се упражнява демократичен контрол и което да е в съзвучие с правилата. Благодаря, госпожо Гомес. Господин Танък. Uh, Благодаря, господин председател. Не смятах да се изказвам, но не мога да приема факта, че заявихте, че министър-председателя на Великобритания е глупав. Дейвид Камерън заяви, че ще ще се отнеме гражданството на лица с двойно гражданство, които са били обвинени във връзки с групировката Ислямска държава и други терористични организации. Мисля, че това е най-малкото, което можем да направим. Всъщност, срещу тях трябва да се възбуди наказателно преследване. Не мисля, показаното от колегата, че кризата е в основата на тероризма. В момента в Великобритания, в Камерата на общините се водят разговори за това дали трябва да се извършват въздушни нападения срещу групировката Ислямска държава. За целта, казва се, ще е необходима резолюция на ООН. Така Съединените щати ще могат да създадат коалиция, която да се намеси в Сирия. Но Нападенията са от сирийска страна, така че можем да твърдим, че Ирак е действал в своя защита съгласно устава на ООН. Но когато става дума за това да се предотвратят зверства спрямо цивилни граждани, мисля, че всеки има право да предприеме действия, независимо от това дали го позволява господин Асад и дали има резолюция на съвета за сигурност на ООН. Какво смятате вие по този въпрос? Вторият ми въпрос. Споменахте, че сте организирали проява с участието на имами от региона на Сахел, от региона на Африка, южно от пустинята Сахара. Но има някои опасения във връзка с държави от Персийския залив, най-вече Катар, кои, където пребивават крайни салафисти. Има опасения във връзка с това, че тези държави си затварят очите пред терористични групировки и че дори ги финансират. Какво може да направи ООН по отношение на тези държави? Благодаря на господин Танък. Господин Мораес, предлагам вие да поемете председателството на нашето заседание. Разполагаме с още 15, максимум 20 минути. Толкова могат да ни отделят още преводачите. Господин Мораес, ще задам един бърз въпрос това няма да са няколко въпроса, завуалирани като един. Тъй като в нашата комисия, Комисията по правосъди и граждански свободи, сме много дисциплинирани, винаги задаваме само по един въпрос. Въпросът ми не е политически. Ще ви задам въпрос от чисто практическо естество. директивата за запазването на данните. поне една държава членка се позова на тази директива във връзка с борбата срещу тероризма. Но според нас не бива да се събира толкова големи масиви от данни за целите на борбата с тероризма. Каква е позицията на ООН? Говорихте за съразмерност, за необходимост. Смятате ли, че взетото в случая решение е правилното? Господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Лаборт. За нас е голяма чест, че се отзовахте на поканата ни. Много е добре, че размяната на мнение с вас се провежда под формата на съвместно заседание. Така ще можем да отчетем вътрешното и външното измерение на терористичната заплаха. Нашата комисия Комисията Либе смята, че е голяма крачка напред факта, че Европейският съюз за първи път може да кове закони в областта на наказателното право. Какво можем да направим според вас по линията на законодателството, за да се борим с тероризма? Какво смятате да предприемете вие в изпълнителната дирекция на ООН, за да споделите някои полуки във връзка с определението на тероризма? Тероризмът включва деяния, които могат да се окачествят като престъпни не толкова като се вземе предвид мотивацията, а като се вземат предвид конкретните деяния, като например кръвопролития, съзнателно отнемане на човешки живот, но могат ли, може ли да бъде включена в определението на тероризъм и мотивацията, тъй като до тези ужасяващи деяния се стига в резултат от мотивация и конкретни стъпки това е една смъртоносна комбинация. Смъртоносна комбинация от религиозна радикализация и терористични деяния, която се наблюдава в някои бивши съветски републики. Има полки, които можем да си извлечем от там, Какви пуки можем да си извлечем и във връзка с правното определение на тероризъм? Какви пуки може да се извлече Европейския парламент за целите на нормотворчеството си? Ще се възползвам от възможността да задам и още един въпрос. The Islamic State not granting the honor of... Ще говоря за финансирането. Заявихте, че няма да окажете на Ислямска държава честа, да я окачествявате като държава. Но факт е, че тази групировка получава финансиране в международен мащаб като държава. Още един въпрос във връзка с съхраняването на регистрационните данни на пътниците. Тази система ще допринесе ли според вас борбата срещу тероризма? Господин Мораес, вие изнесохте цяла една реч, зададохте три въпроса, дори четири, въпреки че имаме възможност само по на един. Следващата колега е от Комисията по външни работи. Надявам се, че ще ни помогнете, госпожо Льосинг. Благодаря, ще се изкажа на родния си език, казва госпожа Люсинг. ще подема въпроса зададен от колегата от комисията Либе. Без широката подкрепа от страна на немалко държави, групировката Ислямска държава не би била толкова мощна, от нея не би проистичала толкова лаха. Предоставят ни се много мъгляви данни, според които групировката получава под помощ от редица държави. Знаете ли точно за кои държави става дума? Знаете ли как точно подпомагат те ислямска държава? От това проистича и моят въпрос, а именно как смятате, как трябва в бъдеще да сложите край на това. Представителят на една държава, която доказано подпомага Ислямска държава бе сред нас преди около половин час. Имам предвид Турция. Днес в съвета за сигурност на ООН предстои гласуване, в което при което вероятно Турция ще бъде избрана за негов непостоянен член. Трябва да кажа, че бях доста потресена от онова, което чух от представителя на Турция преди около час. Не толкова, че той нямаше време да отговори на някои въпроси, той просто се измъкна от отговор на някои въпроси във връзка с вида помощ, който, която предоставя Турция на ислямска държава. Каква помощ предоставя тя на ислямска държава под формата на финансиране или организационна инфраструктура на своя територия? Представителят на Турция не спомена с нито една дума идеи за промени на политиката на Турция спрямо ислямска държава. Съгласен ли сте с това, че не е достатъчно да използваме само любезни дипломатични формулировки? Не смятате ли, че що се отнася до държави като Турция или други държави, за които е ясно, че предоставят широка подкрепа на ислямска държава, да се упражни голям натиск? Ще Подема и въпроса зададен от господин Танък. Какво смятате за възможността за въздушни нападения на сирийска територия, доколко те трябва да бъдат подплатени с мандат на ООН или пък става дума за нарушение на международното право. Колега от Зелените. Благодаря, ще говоря на шведски така че можете да си останете с слушалките. Благодаря ви за вашето много обстойно изложение. Ще се спра върху частта, в която говорихте за недопускането на дискриминация – когато възникнат спешни ситуации на национално равнище, то се питам какво попада в обхвата на определението на спешни ситуации или ситуации, от които проистича заплаха с обществената сигурност. Не би трябвало само под претекст, че е на лице такава ситуация да се изготвят широко обхватни профили за оценка на риска и невинни хора да бъдат включвани в черни списъци. По въпроса за отнемането на гражданство или двойното гражданство на чуждестранни бойци. трябва да разполагаме с повече факти, трябва да знаем кои са тези хора, защо са напуснали страните си на происход. След като се завърнат в страните си на происход, ще трябва да си отговорим на въпроса дали са извършили престъпления и как да бъдат разследвани тези престъпления. Трябва да знаем повече за тези хора. Благодаря, колеги. Нямаме много време, така че ви моля да бъдете кратки, да не задавате повече от един въпрос. Така ще има възможност за отговор и на всички въпроси. Колега от Европа на свободата и пряката демокрация, от Комисията по правосъдие и граждански свободи. Благодаря за думата, господин председател. Благодаря, че се отзовахте на поканата ни, господин Лаборт. Вече отговорихте на някои от моите въпроси. Ще задам въпрос, свързан с конфликта в Сирия и Ирак. Смята се, че в него участват над 10 000 чуждестранни бойци, както казахте и вие. Ако не можем да намалим броя на чуждестранните бойци, насочващи се към Сирия и Ирак, то може да се каже, че не са предприяти достатъчни мерки. В резолюцията на съвета за сигурност на ООН 2178 са закрепени редица мерки, които държавите членки биха могли, би трябвало да предприемат за борба срещу тероризма. В член 2 се визират мерки за намаляването на мобилността на терористите, в това число и извършването на гранични проверки, извършването на по-щателни проверки на документи за самоличност и пътни документи. Съгласно член 8 от резолюцията няма възможност за държавите членки да възпрат свои граждани от напускане на тяхна територия или влизане на територията на страната. В член 4 съветът за сигурност призовава държавите членки да предприемат необходимите мерки за предотвратяването на радикализация, за организирането, подпомагането и набирането на чуждестранни бойци. Следва също така онези, които участват в финансирането, извършването или подготвянето на терористични актове да бъдат подведени под съдебна отговорност. Следва също така да се постановяват възпиращи съдебни решения. Но какво ще направите, за да приведат държавите членки всичко това в действие? Председателят съжалявам, но наистина нямаме време. Господин Лаборт казва, че ще му е необходим половин час, за да отговори на всички тези въпроси. Господин Мораес, да, аз казах на колегите, че трябва да задават по един въпрос, така че не обвинявайте мен. Аз знам какво трябва да правя, но моят британски колега явно не знае. Сорая от групата на социалистите и комисията Либе. Е, Много внимателно слушах какво казахте вие. Вие казахте, че има основни принципи, които ще спазвате. Говорихте за хартата на ОНЕ. Но има огромен проблем с демокрацията в Европа в момента. Виждаме екстремистските сили в и извън Европейския съюз. Екстремни сили надясно. Може да се уточнят две, два вида сили екстремисти тук – Вие, може би, може да дадете предложение как може да се спре е, разпространението на екстремизма в обществото. Още от 2011 година има, виждаме тази тенденция възхода на екстремистските сили. Как смятате да се противопоставите на тях? Сесил? Благодаря. Аз нямах намерение да се да вземем думата. Но <clears throat> искам да говоря за въпроса за отнемане на гражданството. Какво смятате вие за тази идея? Хората да бъдат лишени от гражданство – това са често хора, които са били родени на нашата територия. Те имат миграционен происход, след което им се отнема гражданството. Къде да отидат тогава тези хора? Отнемане на гражданство се прилагало, когато хората имат, са имали друго гражданство. Трябва да има равнопоставеност пред закона. А, тази процедура може да се използва за рекетинг, за изнудване. Господин Деграф има думата. We zien drie zaken. Invloedrijke politici die eh, beweren dat de Чуваме гласове, които казват, че ислямската държава не е свързана с исляма, Обама, Камерън. В същото време в Холандия разузнавателните служби казват, че повечето джихадисти отиват в ислямската държава и това може да се разбира само на базата на идеологията на ислямската държава. А, освен това, финансирането според някои източници на Ислямската държава идва от Катар. Как... Значи, въпросът ми е, Ислямската държава има ли нещо общо с Исляма и може ли Европа да направи нещо против радикализацията, например, като забрани на имамите да, го, да разпространяват пропаганда? Председателят, колеги, това е наистина много важен въпрос. Важно беше колегите да зададат въпросите си. Благодаря ви, че, се, че спазихте времето за изказване. Господин Лаборт вероятно няма да може да отговори на всички въпроси, за това, колеги, ако не чуете отговора на специфичния си въпрос, не се сърдете. Може би ще можете да получите в, в писмените отговора му. Господин Лаборт. За въпроса на националността. Ако прочетем отново в параграф 8 на резолюцията, там се казва, че този параграф трябва да се задейства Е, в случаите, когато се изисква експулсиране на дадено лице, т.е. прерогатива на държавата членка да реши дали да го задейства или не. Зависи от вида заплаха, зависи от връзките с другите изключителни мерки. Е, говорих за Международния конвент за политически и граждански права а именно, че е, определени мерки могат да бъдат предприяти, когато има заплаха за живота и такива мерки не са обект на дерогация, а са обект на приложение от страна, от, самата, от страна на самата държава. Така че това е национален прерогатив. Това е национален въпрос съветът не предприема действия по отношение на гражданството. Това, тази, този параграф не е обвързващ. Не мога да кажа нищо повече по този въпрос. За дефиницията на тероризъм. За нас в ООН тероризмът се определя много просто. Терористичен акт е акт, както е определен в инструментите, които са при, при, прияти от ОНЕ. Аз бях съдя в началото на своята кариера в касационен съд. И тогава си спомням, че имаше политическа дефиниция, тогава аз никак не бях съгласен с тази дефиниция. Тогава казах, ако имаме обща дефиниция на тероризъм, това накърнява общия принцип на законосъобразност. А от финансова гледна точка може да има критерии за финансиране. Това е вече нещо друго. Сега, що е терористична организация? Ние имаме списък. И тук ще се опитам да отговоря на въпроса за ИДИЛ и нейното финансиране. Това ИДИЛ е, е терористична организация със структура на държава, която обаче не може да бъде класифицирана като държава. Тя е в списъка на ООН на терористичните организации – и ние работим на този въпрос, което е свързано с факта, че се предприемат мерки против ИДИЛ. Има резолюция на съвета, но това, което каза господин Стефан Тимастура за Кубане, дали трябва да се случи втора сребреница. Тоест, тук е, се, трябва да се приложи хуманитарното право. И накрая, два въпроса за финансирането на ИДИЛ като терористична организация. Най-напред има движение между държавите членки включително и тези, които вие споменахте, движение да се придвижат към позицията на съвета. Тоест, страните работят в една посока, защото те разбират, че са заплашени всички държави, не само Европа, не само ОНЕ, а всички държави са заплашени от идил. И накрая, Вие казахте нещо много хубаво, господин председател. Не бива да реагираме, трябва да действаме. За финансовите мерки. Никой не спомена този параграф, но има параграф 6 на резолюцията, който казва, че тези, които финансират подобни структури, е, срещу тези е, държави ще има мерки. Тези <clears throat> страни ще бъдат подведени под отговорност. Ще но а, е, всички тези мерки изискват време. Не може да се преструваме, че международната общност ще свърши работа за един ден. Сега за данните на пътниците. Само едно нещо ще кажа. Ако това са национални системи за опазване на данните и за съхраняване на данните, те са по-рестриктивни по отношение на своб... на свободата, на опазването, на съхранението. this question, the data, is something that uh, is very... Наистина, въпросът за данните е много чувствителен. Но тук нямаме проблем с разузнавателните служби. Те работят заедно. Сега, дали хората трябва да бъдат подведени под от отговорност, е, просто трябва да бъдат спрени тези хора да минават границата и да бъдат наистина, наистина подведени под отговорност. Председателят с това се занимава нашата комисия човешки права, сигурност, справедливост, съдебна система. Е, това много ни интересува. Благодаря ви, че се опитахте да отговорите на всички въпроси. Господин Пленкович, искате ли да кажете нещо? Е, благодаря на госта, благодаря на колегите за тяхното търпение. Закривам заседанието. Господин Ленкович, благодаря. А следващото заседание на, на Комисията по външни работи е ще е на 3 ноември. Благодаря. Заседанието е закрито.